Good afternoon, my dear colleagues. Председателката. Добър ден, скъпи колеги. Започвам с най-важното днес съобщение на председателя. Добре дошли след лятната почивка. Надявам се, че сте си отпочинали много добре и че сте подготвени за днешното заседание. Дневният ред ви е бил предоставен на 3 август 2016 година. Разполагате с него папките си. Заседанието ще се излъчва на живо по интернет. Нека ви информирам, че ще гласуваме електронно, така че след като изслушаме тримата кандидати за членове на Европейската сметна палата, моля проверете дали си носите картите за гласуване. Протоколът от заседанието ни от 4 юли, от 13 и 14 юли е публикуван на страницата на комисията ни в интернет. Към момента не са внесени възражения. Ако не бъдат внесени възражения до края на днешното заседание, протоколите ще се считат за приети. Днес имаме много работа. Много е натоварен дневният ни ред, затова незабавно преминавам към следващата точка – частично обновяване на членовете на Сметната палата. За мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл господин Лазаро. Когато ви гледам, мисля за процедурата по освобождаване от отговорност, но не за тази процедура ще говорим днес. Днес сме се събрали и тук, за да обсъдим подновяването на вашия мандат. Първо ще дам думата на нашия докладчик, господин Игор Шолтес. След това, колеги, ако имате желание да се изкажете, моля веднага да го заявите, за да изготвим списъка. Господин Шолтес, благодаря, госпожо председател. Отново сме тук. И аз, когато видя господин Лазаро тук сред нас, мисля за обществените поръчки и подобряването на работата на Европейската сметна палата, превръщането й в най-ефикасната институция. Нека ви представя нашия кандидат. Няма Нищо ново, което можем да кажем за него. Той е член на Сметната палата от 2010 година. Бил е главен експерт, счетоводител на Кипър от 2000 до 2010 година. Бил е на ръководна длъжност на отдела за вътрешни приходи. Ръководил го е до 1999 година. Отговарял е за аудиторската дейност в аудиторски дружества в частния сектор и така нататък. Можете да се запознаете с всички тези подробности от документите. След като се запознахме с автобиографията на кандидата и като се има предвид, че сме добре запознати с работата му като член на Сметната палата, можем да кажем, че нямаме никакви резерви, що се отнася до неговата независимост – а що се отнася до изпълнението на задълженията му, си взаимодействаме ефикасно с неговия аудиторски състав. Установено е такова взаимодействие от няколко години насам. Мисля, че сега е добре да дадем думата на господин Лазарус, за да ни представи своето виждане за бъдещето на институцията. Госпожо председател, господин докладчик, ще се изкажа народния си език гръцки, а ще отговоря на въпросите ви на английски. Уважаеми господин председател, уважаеми господин докладчик, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол. Кипърското правителство излъчи моята кандидатура. За мен е чест да участвам в днешното ви заседание, да кандидатствам за втори мандат като член на Европейската сметна палата. Между 2010 месец ноември и 2014 година работих в състав 1 и състав 2. Двата състава отговарят за споделеното управление. Бил съм и докладчик по редица специални доклади Представлявал съм и двата състава в хоризонталния състав координация, оценка, достоверност и развитие. През февруари 2014 по молба на колегите си председателя на палатата поех отговорност за декларацията за достоверност на отчетите на Европейския съюз. Отговарям за координиране на задачите, свързани с годишния ни доклад, както и за гарантиране на последователност и спазване на методите за одит на Сметната палата. Отговарям също така за всички свързани с тези дейности задачи. Докладчик съм по главата от годишния доклад за бюджетното и финансово управление. Работата в Европейската сметна палата за мен е добре дошло предизвикателство извличам и голямо удовлетворение от нея. В рамките на дейността си в палатата имах възможност ясно да си взаимодействам с вашата комисия и с редица други депутати, работещи в тази област. За мен е важно също така да се вслушвам в гласа на заинтересованите страни и да го вземам предвид при планирането на одитите. Важно е също така да получаваме информация за отделните държави, както и географска информация. Постепенно трябва да разработваме годишните си доклади, така че да се превърнат в инструмент с повече добавена стойност за заинтересованите страни. Освен това, заедно с комисията трябва да постигнем общо разбиране за даването на количествено изражение на грешките при обществените поръчки. От значение естествено да осъзнаваме, че не винаги сме на едно мнение, но че трябва да има такова общо разбиране. Годишният ни доклад се изготвя в рамките на взаимодействие с Европейската комисия. При това за мен е важно годишният ни доклад да бъде за 2015, да може да бъде публикуван на 13 октомври тази година, с един месец по-рано, отколкото в миналото. Какво мога да кажа от своя име? Харесвам работата си, харесвам техническата страна на дейността си, както и взаимодействието с вас, членовете на Европейския парламент и с вашата комисия. Обичам да разговарям с вас за по-нататъчната ни работа по годишния доклад. Освен това, имах възможност да натрупам и много полезен опит в досегашната си дейност в палатата можах да допринеса за разработването на доклади от областта на бюджетната политика и отнасящи се до процедурата по освобождаване от отговорност. Вече опоменах, че съм бил докладчик по регламента за създаване на Европейския фонд за стратегически инвестиции ЕФСИ. Защо изличам удовлетворение от работата си? Защото оставам с впечатлението, че тя се цени. Европейската сметна палата в началото на месец юни бе преструктурирана. Състав, координация, оценка, достоверност и развитие прерасна в състав 5, като пое част от работата и на състав 4. Аз съм ръководен член на административния комитет на този състав. Пети състав е от значение и за годишния ни доклад. След преструктурирането на сметната палата, на този състав ще се пада важна роля по отношение на този доклад. Аз съм докладчик и по специалния доклад, който следва да бъде публикуван през месец ноември. Този доклад е посветен на управлението на Европейската комисия както и на предложенията на Европейската комисия за финансовия регламент. Резултатите от нашата работа са плод на съвместните ни усилия. Аз лично не мога да постигна резултати без приноса на своя екип, на останалите си колеги от Сметната палата, както и без подкрепата на семейството си. Искам да благодаря на всички тези хора. Европейският съюз се намира на етап, на който е изправен пред големи предизвикателства. Тези предизвикателства предполагат и големи усилия, най-вече в областта на финансовото управление. Така че да постигнем целите си на политическо ниво, така че да има осезаем за гражданите ефект от нашата работа. Правим всичко възможно, за да се придържаме към правилата към нормативната уредба, за да гарантираме разумно управление на финансовите средства. В качеството си на аудитор трябва да следвам принципа за независимост и в бъдеще ще бъда конструктивен и справедлив. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Ευχαριστώ. Председателката, благодаря. Извинявам се на преводачите, но мисля, че се справихте. Преводът към чешки беше отличен. Аз също ще задам няколко въпроса, но първо ще се изкаже госпожа Аяла Сендър. <laughs> Okay. Eh, muchas gracias. Esperaba que, digamos, ser la número dos por el tema de las, pero bueno. Um, bueno, en primer lugar, muchísimas. Благодаря. Първо, искам да ви благодаря. Добре дошли на всички колеги, които са днес тук. Надявам се, че са прекарали прекрасно лято. и са се заредили с нова енергия. Ще имаме нужда от такава в бъдеще. Днес обсъждаме обновяването на членовете на Сметната палата. Добре дошъл на господин Лазаро. Работили сме с него в миналото. С удоволствие сме си взаимодействали в него, както в по-тежки, така и в по-леки моменти. Най-вече в областта на годишните доклади и възможностите за бъдещо развитие. Винаги сте подхождал особено конструктивно, бил сте стриктен, но сте давали и възможност за разглеждането на альтернативи. Ясно заявихте, че Европейската сметна палата се стреми в по-голяма степен да съгласува работата си с планирането на европейския бюджет и с европейската програма. Програмата за работа на Европейския съюз, разработвана от трите институции. Как можем според вас да гарантираме независимостта на Сметната палата и едновременно да гарантираме интересите на Европейския съюз. Възнамерявате също в по-голяма степен да прилагате одит на изпълнението. Подход ориентиран към оценка на резултатите. Смятате ли, че като се има предвид настоящата организационна структура на палатата, тя разполага с достатъчен капацитет за изготвянето на доклади за резултатите, на безпристрастни такива. Не бива да се стига до политизиране на работата. Бяхме свидетели на подобно политизиране от страна на някои членове в миналото. Може ли според вас палатата да продължи да работи безпристрастно и неутрално след процеса на реформи? Що се отнася до годишните доклади, би било трудно да пренебрегнем един от основните елементи на годишната процедура по освобождаване на отговорност. Изправени сме пред много трудни въпроси, като миграционната криза, политиката в областта на отбраната, политиката в областта на сигурността. При всички положения трябва да преосмислим изцяло работата си по годишния доклад. Европейските граждани не могат да продължават да остават с впечатлението, че допускаме единствено и само грешки, включително и по отношение на бюджета. Понякога има забавяния при управлението на фондовете. но като цяло повечето граждани се радват на завиден стандарт на живот. Благодаря, господин Лазар. Thank you. Благодаря, госпожа Айола Сандер. Благодаря за милите думи, които казахте в началото на вашето изказване. Европейската сметна палата е органа за външен одит на Европейския съюз и създава своите доклади, опитвайки се да подобри отчетността на ниво Европейски съюз. В последния ни годишен доклад сме отбелязали, че не се съсредоточаваме достатъчно върху изпълнението. Що се отнася до оперативните програми и споразуменията, които държавите членки подписват с комисията. Те не, се, не са достатъчно съсредоточени върху целите на Европа за 2020 година. Също така отбелязахме, че има липса на фокус върху изпълнението и затова призоваваме комисията и я насърчаваме да приеме една промяна на културата на ниво Европейска комисия и на ниво държава членка, за да има повече съсредоточаване върху изпълнението. Ето защо в Сметната палата и лично аз винаги сме се опитвали да водим редовна размяна на мнения с заинтересованите страни, по-специално с комисията ЕКОН по економически въпроси, за да може да, да вземем предвид вашите интереси и опасения при планирането на нашите одити. В крайна сметка ресурсите са ни ограничени, затова е необходимо да приоритизираме нашите задачи. Ето така работим ние – и го правим, за да може не само годишния ни доклад, но и специалните доклади да имат по-голяма добавена стоеност за заинтересованите страни, по-специално и за парламента, за да можем да бъдем повече относими, да действаме по-своевременно и да разглеждаме въпроси от интерес за всички, както по отношение на бюджета, а така и като цяло важни за европейските граждани. Ние също така разгледаме разгледахме въпроса кога се публикува годишния доклад. В крайна сметка това се прави, като се отчитат интересите и притесненията на заинтересованите страни и на европейските граждани. Целта на различните ни доклади и по-специално на годишния ни доклад – е да предоставим точната относимата и относима информация своевременно за тези, които упражняват правомощията за контрол по отношение на бюджета и управлението, за да може да има последователност в цялото финансово управление на Европейския съюз. Благодаря, казва председателката. Патрисия Рама има, дум... Патрис Рама има думата. Благодаря, господин... госпожо председател. Благодаря, господин Лазаро. Използвам възможността, за да кажа, че през годините работата ни заедно беше много гладка и вие бяхте много открит по редица въпроси, по които работихте заедно с нашата комисия. имам два кратки въпроса. На първо място, как така наречените е, препоръки и доклади за конкретните държави могат да се подобрят и засилят. И на второ място Вие отговаряте за една инициатива в годишния доклад относно земеделието и кохезията където имаше интересен преглед на разходите между 2007 и 2013 година. Това бе публикувано през 2000, ноември 2014 година. А, имаше интересна информация относно географския аспект и във връзка с това как може тази инициатива да бъде доразвита според вас? Това е въпросът ми. Благодаря. Председателката, господин Лазаро, имате думата. Благодаря за въпросите, господин Савама. Благодаря ви за милите думи. Относно информацията за конкретни държави членки, Знам, че е, това е много важна тема за Комисията по бюджетен контрол и за парламента като цяло. Аз лично го наричам географски аспект, географска информация и гледам на това като на начин да се подобри финансовото управление в Европейския съюз и Посредством информацията за конкретни инфор... държави можем да подчертаем добрите практики, да изтъкнем добрите примери и също така онези, които трябва да се подобрят. подобрят. Това е свързано и с въпросите, коя, които госпожа Лаяла засегна в своя въпрос. Предприели сме стъпки, за да разгледаме този въпрос по време на прегледа на разходите в областта на земеделието и кохезията за периода 2007-2013 година. Друг въпрос са приложенията в глава 1 от годишния доклад относно частотата за открити, на открити грешки за държавите членки. Но нека бъдем наясно с едно – Нашия мандат не ни позволява да посочим процентна грешка за конкретна държава. Това е нещо, което комисията Конт знае, но разбира се, добре, може да се подобри информацията за конкретните държави от гледна точка на географския принцип също. Трябва да се съсредоточим върху контролната роля на комисията, за да можем да я насърчим да получава по-надежна информация от държавите членки. По този начин ще можем да извлечем по-добри резултати от работата на комисията. В годишния доклад за дейността на комисията – тя предоставя много информация за географския аспект, но на този етап тя не е достатъчно надежда, надежна. Затова трябва да назърчим комисията да гарантира, че информацията е надежна. В работата на Сметната палата този въпрос стои на дневен ред. В края на септември месец ще го обсъждаме също. Тогава ще се проведе годишния стратегически семинар. Аз подкрепям предоставянето на географската информация, както обясних до тук. И това ще е и позицията, която ще застъпя, когато говорим за стратегическите е, въпроси при планирането на одити. Председателката, благодаря докладчика господин Шолтес, иска думата, заповядайте. Един въпрос имам. Има все повече кандидати за членове на Сметната палата и се засичат, засягат въпроси като екология и е, други. Това е част от одита на изпълнението. Във връзка с това, кога според вас ще са готови първите специални доклади относно ефектите от политиките и програмите на Европейския съюз, относно екологията, равенството и е, други. Кога ще са готови тези доклади? Господин Лазаро, благодаря господин Шолтес. Съгласно договора, от нас се изисква да е, разгледаме разумността на финансовото управление от гледна точка на економия, ефикасност и ефективност, от гледна точка на тези три аспекта. И нашата работа е и в съответствие с международните одитни стандарти на ИФАК, както и професионалната етика. Ето върху това се основават и нашите одити върху тези стандарти. Същевременно, разглеждаме дали зачитаме и трите аспекта, които вие споменахте етика, екология и други. Подчертахме значението на този въпрос, включително и в отговора ни относно освобождаването от отговорност. Наскоро засегнахме този въпрос по отношение на Балтийско море в частта за екология. Създадохме специален, разработихме специален доклад за река Дунав. И също имаме специални доклади, които се отнасят до разходването по Европейския социален фонд. В началото на моя мандат бях докладчик по ефективността на разходите по СФ. Преди това също имахме специален доклад на, за разходите по професионално обучение на жени. Относно етиката имаме доклад относно измамите. Така че, виждате, разглеждаме тези въпроси като част от обичайната ни работа и се съсредоточаваме върху тях по-конкретно в специалните доклади. Председателката, благодаря господин Лазаро. Господин Бачети си има думата. Благодаря. Iš tikrųjų, gerbiamas kolega iš auditorumų Lazarų yra vienas turbūt iš aktyviausių komisijos auditorumų narių. Благодаря. Господин Лазаро е един от най-активните членове на Смета палата и в рамките на 6 години, в които сте били нейн член, вие сте допринесли за доклади за транспорта, за енергетиката. И също така бяхте един от инициаторите за доклада за реформите. Също така станахте председател на Пета камера на Сметната палата, която е, се занимава с финансирането и администрацията на европейските ресурси, на ресурсите на Европейския съюз. Вие отчасти отговорихте на моя въпрос. И аз съм сигурен, че е, вашият мандат ще бъде продължен. Също така съм убеден, че скоро ще обсъждаме задълбочено надежността на статистиката, идваща от Европейската комисия, защото това е много важно за нашата работа тук в парламента и в Сметната палата също. Къде смятате, че трябва да обърнем най-голямо внимание в бъдещето? Къде трябва да се постави най-голям фокус? В кои области е, фондовете не се използват най-ефикасно? Благодаря. Благодаря господин Балтирис, за въпроса. Наистина, наша основна цел трябва да бъде да гарантираме, че комисията предоставя надежни данни за държавите членки. Комисията има много важна роля относно изпълнението на бюджет, бюджета, но държавите членки имат равна отговорност. Ето защо трябва да окажем натиск и върху тях, да ги насърчаваме да предоставят надежна информация, за да се доверяваме на тяхната работа. Относно това, къде трябва да се съсредоточим в бъдеще, за да бъде по-ефикасно разходването на европейските ресурси. Както сме посочили в годишния доклад за 2014 година, фокуса трябва да бъде върху съответствието и освояването на средствата, предоставени на държавите членки. Така наречената култура използване или загубване. Тази култура трябва да се промени. В последните няколко години се съсредоточаваме значително върху процентите на грешки, но може би не там се крие истинския проблем. Може би проблема се крие в разходите, които са напълно законни, но които не водят до резултати и ефект върху живота на гражданите. Откроили сме това в редица специални доклади. Един скорошен такъв очертава липсата на ефективни разходи. Той се отнася до инфраструктурата в летища. Затова всички ние трябва да насърчаваме комисията която поставя фокус на бюджета върху резултатите. Тук има още много какво да се направи и е, предстоящия преглед на, на финансовия регламент е добра възможност за нас да се съсредоточим повече върху резултатите беше казано относно освобождаването на отговорност, че е необходимо да имаме едно и също разбиране за добра статистика. Това е много добра отправна точка. Благодаря. Благодаря, господин Лазаро. Последният въпрос ще дойде от Инес. Моля да не бъдеш пределно кратка, защото наистина малко закъсняваме. Благодаря, госпожо председател, за вашето разбиране. Господин Лазаро. Вашите обяснения представляват сериозен интерес и аз имам нещо, което искам да добавя. Говорите за специалните доклади. Нашата комисия и съответно членовете останаха с впечатлението, че имаше толкова много специални доклади, че те се превърнаха в нещо, което се повтаря, особено по темата земеделие. Така че в един момент като че ли загубихме поглед върху общата цел. Господин Лазаро, ако тази вечер ви одобрим като кандидат, което вярвам ще се случи, какви ще бъдат вашите усилия в тази насока? Как ще разрешите въпроса с при покриването и повтарянето. Възможно е да има нужда от повече доклади в дадена област, а в някоя област да има прекалено много. Освен това, по отношение на националните сметни палати, по какъв начин точно ще си сътрудничите с тях? Благодаря за зададените въпроси. С помощта на реформата на Сметната палата, както и с помощта на новата процедура за програмиране, която вече изпълнихме, т.е. разходните приоритети са на най-високо ниво, след това има одобрение от страна на колегията и получаваме различни възможни задачи от различните камери или различните сметни палати, които могат да бъдат обсъдени на ниво съдилище. Това, което се опитваме да направим е да разпределим ресурсите към по-уместните въпроси и съответните специални доклади, които бихме могли да създадем на време и които са по-важни. По този начин бихме могли допълнително да подпомогнем законодателната дейност на Европейския съюз. Как бихме могли по-тясно да си сътрудничим с националните сметни палати? В договора е обяснено взаимоотношението между Европейската сметна палата и националните сметни палати. Казва се, че трябва да работим в рамките на добро сътрудничество, като времено пазим своята независимост. С помощта на работни групи ние винаги се опитваме да намерим нови начини, по които да можем да работим в по-тясно сътрудничество от това, което имаме в момента. Аз наистина подкрепям идеята за такова тясно сътрудничество с националните организации. Благодаря, господин Лазаро. Ние, аз също имах няколко въпроса, но на тях вече беше отговорено. Времето малко напредва, за това ще помоля докладчик за последни думи и след това ще ви благодарим. Благодаря, че ми давате думата. И аз искам да благодаря господин Лазаро за неговите отговори. Вярвам, че той подходи много професионално и изключително много се радвам, че чухме от негова страна едно добро желание да си сътрудничи тясно с нашата комисия и също така бавно, но пък сигурно да се разработи визията за Европейската сметна палата като организация, която се вслушва в мнението на другите, защото ние всички работим за обществения интерес, работим за защита на обществените средства. И това, което е важно е не само да търсим къде има нередности, но да търсим какво получаваме срещу парите си. Благодаря, казва председателката от името на комисията Конта. Благодаря за тези 6 години сътрудничество. Надявам се, че те ще продължат. Наистина, много ви благодаря. Председателката, само секунда, преди да дойде следващия кандидат, така че сега може да си починете за няколко секунди. So, uh, we are going... И така продължаваме нататък. С частичното обновяване на членовете на Сметната палата бих искала да приветствам господин Лео Бринкат, който е кандидата номиниран от малтийските власти. Започваме с представяне на докладчика господин Шолтес, след това ще чуем колеги от нашите колеги, аз ще чуем въпроси, извинявайте, от нашите колеги и ще помоля кандидата да отговори на всички тези въпроси. Така, господин Шолтес, имате думата. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Господин Лео Бринкет ще дойде тук, така че искам да спомена няколко неща, които би трябвало да бъдат важни за вас. Той участва в политическия живот от 90-те години, председател на националния орган. Също така е работил в HBCS Малта. Част е от банковите оторизираните банкови служители в Лондон. Бил е две години министър за устойчивото развитие, околната среда и измененията в климата. Сега ще чуем неговото представяне. Едно от най-важните неща е, че той в своята предишна дейност е допринесъл за създаване на, наци... на независима национална сметна палата, което е от изключително значение за всяка една страна. А, всяка страна трябва да има такава независимост на сметната палата. Освен това, в ролята се на министър – той създаде органа за околна среда и ресурси. Важно тема при него е околната среда, както и други въпроси, свързани с качеството. Ще помоля господин Лео Бринкат да се представи сам себе си. И така, господин Бринкат, казва председателката, заповядайте, имате думата. Госпожо председател, господин докладчик, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, наистина за мен е чест и привилегия да се изправя тук пред вас с дълбоко чувство на отговорност във връзка с моята номинация за този престижен пост. Днес идвам тук пред вас като кандидата на Малта за Сметната палата. Имам над 30 летия опит в публичния и частния сектор – дейности, свързани с финанси, економика, фискално управление, околна среда и други стратегически области. Независимостта е един обективен подход. Освен това трябва да има баланс между програмите и съответно изчерпателното докладване. Според мен, независимостта е най-важната част във връзка с становищата на Сметната палата. Това също е и основополагащ кръгълен камък на целия процес на аудитиране. Аз също така аз съм попълнил, че няма да получаваме инструкции от каквото и е да било правителство и също така ще се въздържам от всякакви действия, които не съответстват на дейността на Сметната палата. приоритетите на самата сметна плата трябва да бъдат изчерпателни и постижими. Много е важно кога се провежда одита, защото понякога за, за гражданите е малко трудно да проследят какво се случва, как се развиват нещата в европейска а, рамка. И мисля, че а, всички ние знаем, че непрекъснато трябва нашите усилия да бъдат видими, да се разбират, да бъдат приемани като разумни, и да не са а, просто декларативни. Мисля, че това може да стане с помощта на по-кратки, по-прости доклади, с които гражданите могат да се идентифицират. Освен това, тези, които са обект на аудит, трябва да разберат, че прилагането на препоръките на Сметната палата всъщност ще подобри тяхната работа и изпълнение. Трябва да се увеличи също така, според мен, видимостта на тази институция. Трябва да има една проактивна стратегия за комуникации, за да може нетните бенефициери напълно да разберат какви усилия се полагат за разработване на култура, която набляга на това, че Европейската сметна палата е единен одитен един одитна организация, че има контрол и че разработването на стратегии, гоноваващи се на риска, са нещо важно. Нещата не са статични, те се променят. И от твоя страна, ако аз бъда избран да работя за Сметната палата, аз проактивно ще участвам в това, за да съм сигурен, че не просто ще разглеждаме общи теми, а това ще служи за основа на още по-интензивни консултации и диалог с ключовите заинтересовани страни, включително и тези, които са обект на самия одит. Аудиторите могат да подобрят процеса, за да се гарантира ефективност, постоянност и гъвкавост. Като имаме предвид, че ще бъдат приложени правилните проверки на ниво институции и на ниво съответно сметни палати. Мисля, че сътрудничеството между Европейския парламент и Европейска сметна палата трябва да се засили, особено с вашата комисия. Точно за такива неща трябва да се отделя внимание на парламента. Аз винаги съм се стремял да целя добро управление, функционалност и прозрачност, както беше казано преди малко във връзка с националните органи, за което говори колегата при мен. Аз наистина участвах в създаването на независима сметна палата в Малта. Освен това, аз бях основател и след това председател на комисията, която работеше в тясно сътрудничество с парламента в Малта и с сметната палата в Малта, но и не само с тях. След като работих дълго в парламента, Работих и като министър, което ме отведе далеч отвъд процеса на законодателство. Доведе ме до планиране, добро финансово управление и други важни теми. Това винаги е било основна моя цел, дори когато съм преследвал други цели от економическа и финансова гледна точка. Освен това, съм се занимавал сериозно и с темите на околната среда, част от КОП-21, а също така и прилагане на подобреното законодателство във връзка с климата. Създадохме първото стратегия, която включва като основна тема устойчивостта. Ако аз ще работя за сметната палата, ще се старая да се намали нивото на грешки. Наистина трябва да продължим да извършваме одити, защото трябва да сме сигурни, че използваните фондове са минимални и същевременно целите се изпълняват ефективно. Така както виждам аз нещата, има няколко ключови аспекта, които трябва да бъдат внимателно проследени. Държавите членки трябва да участват по-активно в финансирането, а в, извинявайте, одита на европейските средства. Това трябва да бъде комбинирано с засилване на финансовите правила и регулации. Трябва да имаме финансов регламент вътре в Европейския съюз, но контрола трябва да бъде не само при тези средства, при които има директен контрол, трябва да се случи същото и с онези средства, които директно се управляват от държавите членки, за да сме сигурни, че има ефективно управление. Освен това, аз смятам, че европейския бюджет трябва по-добре е, да се насочи към изпълняване на своите собствени приоритетни цели. Във връзка с реформите, трябва да имаме вграден механизъм за гъвкавост. Също така средносрочният преглед трябва да ни позволи да премислим основно своите приоритети, схеми и финансиране. Освен това, се налага да създадем схеми за, изхарч... за използване на средствата, които са по-ефективни. Трябва да има нов, ново усещане за динамика, трябва да има повече сила, устойчивост във връзка с непрекъснато променящата се околна среда. По отношение на сметната палата, трябва да продължим да правим всичко онова, което обаче а, може да ни затрудни от гледна точка на различните нива. Трябва да сме сигурни, че качеството на данните и информацията е правилното. Трябва да събираме тази информация навременно и да я проверяваме ефективно. Трябва ни повече прогрес от гледна точка на, комите, на комисията и трябва да проверим дали съществуващите договорености са достатъчни във връзка с съществуващата връзка между комисията и държавите членки. Ще приключа с това. Непрекъсто трябва да оценяваме нуждата за по-голямо взаимодействие с европейски и националните парламенти. Ясно е, че 80% от европейските фондове се управляват смесено. Няма как да изпълняваме своите функции на сметна палата, без да, сме, без да работим в областта на микроменеджмента. И трябва непрекъснато да се опитаме да се доближим до гражданите. самата сметна палата трябва да е обект на засилено финансово внимание, тогава когато определя жалони и изпълнява своята дейност смятам, сметна палата ще се засили, ще засили своята дейност по този начин, както и дейността на външните заинтересовани лица. Ако не го направи, ще доведе до липса на доверие в нея. Същевременно успех в тази насока допълнително ще засили ролята в а, и легитимността на тази институция. Благодаря много, господин Бринкат. Радвам се, че се представихте. Сега ще дам възможност на колегите да зададат допълнителни въпроси. Започваме с, репортер, а, с докладчик, извинявайте, господин Шолтес. So the first one is <laughs> Mr. Sarvama. Вие ще се изкажете последен, така ли? Добре, тогава господин Сарвама. Благодаря, госпожо председател. Господин Бринкът, благодаря за изказването, което направихте от свое име. Сигурен съм, че сте наясно, че трябва да се спазват колкото се може повече високи, колкото се може по-високи стандарти, че нашата комисия прилага максимално високи стандарти при назначаването на членове на Европейската сметна палата. Европейската сметна палата не е кой да е орган на Европейския съюз. Репутацията и трябва да бъде неопетнена. Ако допуснем какъвто и да било компромис по отношение на репутацията на Европейската сметна палата, това ще навреди много на Европейския съюз. Имам два въпроса към вас. В писмените си отговори на въпросите, които ви поставихме, а именно какво ще предприемете при случай на корупция от страна на лица от вашата държава членка. Правите много подробно изложение. Уверявате ни, че ще направите така, че палатата ще да направи пълно разследване. Заявявате също, че винаги ще бъдете не само коректен, но и активен качеството си на министър в Малта. Когато бяхте министър в Малта, бе разкрита информация в рамките на аферата с панамските документи, че един от вашите колеги е бил замесен. Вие гласувахте за оставането му на министърска длъжност. От тогава насам отказвате и да коментирате този въпрос. Става дума за единственият министър от държава членка на Европейския съюз, за когото бе разкрита информация в рамките на аферата с панамските документи. За това трябва да знаем дали и как можем да сме сигурни, че в качеството си на пазител на европейските финанси, ако се сблъскате с подобен въпрос, на ниво Европейски съюз, няма да реагирате по същия начин. Как можем да сме сигурни, че няма да реагирате по същия начин в качеството си на член на Европейската сметна палата? По номер 2 заявявате, че независимо от становището на нашата комисия и на целия парламент, ще продължите да настоявате за кандидатурата си. Ще продължите да настоявате независимо от нашата оценка. Готов ли сте да поемете ангажимент спрямо нас, че ще зачетете решението, което ще вземем? И че ако се наложи преразглеждане, поне ще вземете предвид волята на парламента, на която ще дадем израз, когато гласуваме в пленарната зала. Благодаря, господин Бринката, имате думата. Благодаря на колегата си от Финландия. Ще започна с втория ви въпрос. В добавка към отговора, който съм дал във въпросника – ме попитахте, ако съм ви разбрал правилно, дали ще зачета позицията на парламента. Да, ще зачета решението на парламента. Ще разчитам на вас за даването на оценка на кандидатурата ми по два важни критерия – компетентност и независимост. Сега няколко думи за панамските досиета и гласуването в парламента в моята страна. Гласуването бе с резултат 36 на 31 гласа. Казвам това, защото някои хора смятат, че моят глас е бил решаващ, че той е надделял. Има един документ от 20 април от министър-председателя ни, в който се заявява, че трябва да се гласува по съвест, че въпроса не следва да се обсъжда. Излезли са със становища също така и водещи наши независими експерти по конституционно право. Прилагаме британската парламентарна система. Тя предвижда конкретни правила, съгласно които всеки един който е нарушил някакво правило, правило постановено от ръководство на политическа сила или от правителство, може да бъде или освободен от длъжност, или изключен от парламентарната си група. Тези лица нямат избор. В случая и аз нямах избор, но нека изясня нещо. Заявихте, че никога не съм коментирал този въпрос. Бих формулирал това по по-различен начин. Правил съм не едно изявление. Излязъл съм с редица категорични изявления, най-силното от които бе на 22 март тази година. Заявих тогава, че ако се допускат подобни грешки, то моето правителство, тогавашното правителство, в което членувах, рискува да се демонтира. За втори път тогава имаше такова категорично изявление във връзка с панамските досиета. Аз бях вторият министр, който излезе с такова изявление. Мисля, че човек не би могъл да се изкаже по-категорично от това. Казах, че правителството би се демонтирало, ако допуска подобни грешки. Попитахте дали е, не е трябвало да обмисля оставката си. Мислих по този въпрос, но когато човек си подаде оставката като член на Малтийския парламент, за няколко дни той се превръща в герой за определени групи. Но, според мен, ако продължа да работя, то ще мога да продължавам и да оказвам въздействие отвътре и отвън. Въздействие с цел установяването на добри структури на управление. Отговорих на вашите въпроси преди гласуването. След това в парламента имаше вод на недоверие. Продължавам да съм на същото мнение като тогава. Толкова силно отстоявам тази позиция, че дори излязох и с един материал, в който заявих, че ние трябва да сме пример за подражание. Самият министър-председател каза, че трябва да сме пример за подражание за обществото. добре е да имаме стремления, да преследваме някакви цели, но трябва да сме източник на вдъхновение, да служим за пример. Хората трябва да знаят, че се стремим не само към економически просперитет, но и към добро управление. Следвах този принцип тогава, ще го следвам още по-решително и сега, ако ме потвърдите на този пост? Съвсем кратък уточняващ въпрос. Ако вие в качеството си на член на Сметната палата се сблъскате с подобен случай и трябва да вземете решение по него, бихте ли се чувствал свободен да изразите мнението си, да действате в качеството си на неутрален член на Сметната палата? Дори да не бях член на Сметната палата, ще ви кажа какво щях да направя, ако бях ресорният министр, съответния министр. Или щях да си подам оставката, или щях временно да си подам оставката като член на правителството и на политическата си група, докато не се изясни въпроса. Не знам дали е бил нарушен закон в случая, но щях да имам етични съображения да си подам оставката. Както каза и президентът Обама, някои неща може да са законни, но може да са съмнителни от етична гледна точка. Thank you very much, Mr. Brinkert. Благодаря, господин Бринкът. Госпожа Яла Сендер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Бринкът. Благодаря за изложението ви. Благодаря за дългите разяснения, които направихте за подробната информация, която ни дадохте. За да избегнем недоразумения, нека подема казаното до тук. Въпросният малтийски министр не единственият, за когото бе разкрита информация по панамските досиета. Бе разкрита подобна информация и за един испански министр. Първоначално той не си подаде оставката, заяви, че няма нищо общо с всичко това, докато не бе доказано противното. Позорно е това, според мен. Нямам никакво намерение да защитавам подобни лица. Казахте, че ако бяхте въпросният министър, щяхте да си подадете оставката. поне щяхте да имате достатъчно доблест да си подадете оставката преди да се кандидатирате за поста член на Сметната палата. Малта е страна от Южна Европа. Там поради климатичния фактор и други фактори има доста сериозни проблеми с околната среда. Вие според мен изиграхте изключително положителна роля в рамките на работата по изготвянето на окончателната декларация на конференцията КОП-21. В момента Европа не действа достатъчно бързо, но това не ми пречи да дам висока оценка на работата ви по тази декларация. Имам към вас следния въпрос. Имате опит в частния сектор, в банковата сфера. Един от основните проблеми, пред които сме изправени в момента е, че сметната палата все повече се изправя пред проблеми, свързани с европейския бюджет и с изпълнението му в държавите членки. Как може да се използват различните инструменти в банковия сектор, тези, които предоставят държавните банки и частните банки? Каква роля можете да изиграете вие в това отношение? Второ, имате опит при като един от учредителните членове на Малтийската сметна палата. Какво смятате да предприемете, за да популяризирате, да насърчите работата на националните сметни палати. Немалко сметни палати, най-вече в южноевропейските държави членки, останаха по-назад. Какво можем да предприемем, за да насърчим държавите членки да гарантират повече прозрачност, при изпълнението на европейския бюджет. Знам, че вашата държава членка е малка страна, но знам, че и там има проблеми с изпълнението на бюджета. Какво ще кажете вие по този въпрос? Господин Бринкът. Благодаря, госпожа Яла Сендер. Три са основните, според мен, въпроси. По въпроса за околната среда. Околната среда винаги е била предизвикателство, най-вече на малки острови като Малта, където няма много пространство и висока гъстота на, има висока гъстота на населението. Преди да встъпя в длъжност в Малта, дори нямаше отделен регулаторен орган за околната среда. Имаше една структура, Малтийският орган за планиране и околна среда. Програмата на тогавашното правителство, чийто член бях и аз, предвиждаше създаването на орган – работещ в областта на екологията. Целта ни бе да назначаваме там компетентни специалисти, които да са изцяло независими. Не искахме да допускаме политизиране на назначенията. Срещнах се с работещите в действащия тогава орган – както и с представители на профсъюзите, които бяха особено активни по отношение на този орган. Тогава отправих две важни послания. Казах, че няма да се меся в текущата им работа. Казах им да се свържат с мен единствено, ако някой от по-високо ниво се опитва да се намеси в работата им. Казах им също така, че им предстои да изиграят важна роля – че трябва да са надзорен орган. Не бива да са подчинени на правителството. Когато си подадох оставката преди да се кандидатирам за член на Сметната палата, току-що бяхме започнали да установяваме механизмите и структурите на този орган. Все още сме на етап изграждане на капацитет за неговата работа. Гордея се с това, Сигурен съм, че много от въпросите, които в момента са на дневен ред в Малта по отношение на околната среда, въобще нямаше да бъдат поставени на дневен ред, ако не бе създаден този орган. Говорихте за работата ми в банковата сфера. Искам съвсем ясно да заявя, най-вече в момент, в когато много банки са в центъра на вниманието поради редица нередности – например в рамките на аферата Панама, че винаги съм бил на висша ръководна длъжност. Не съм обаче участвал в борда на директорите на някоя банка, не съм бил нейн главен изпълнителен директор. Никога не съм определял политиката на дадена банка. На последната си длъжност в банковия сектор отговарях за научно-изследователската дейност, която извършвах взаимодействайки си с отдел кредити в банката. По-конкретно по въпроса ви. Да, ще има преразглеждане на работата на финансовата сфера в резултат от разкритията по панамските досиета и много други подобни афери трябва да работим динамично по отношение на банковия сектор. Малта се гордее с това, че отмени режима на поверителност много по-рано от някои други юрисдикции. Информацията, с която поне аз разполагам, за разлика от медиите, е, че спазваме изискванията на ОИСР, както и изискванията на законодателството на Европейския съюз. Господин Али, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Господин Бринкът, първо благодаря за изложението ви. Автобиографията ви е впечатляваща. Вие имате голям опит Обеден съм, че ако бъдете избран за член на Сметната палата, тя ще спечели във ваше лице един опитен човек, който ще положи максимални усилия. Приветствам предложението ви за упростяване на аудиторските доклади. Това е вторият ми мандат в Европейския парламент. Първият ми мандат бе преди 10 години. Още от началото на настоящия мандат говорим за упростяването, но единствено и само говорим. Все още не е предприето нищо в това отношение. Надявам се, че можем поне да поставим началото на процеса на ниво сметна палата. Това би било едно добро начало. Как възнамерявате да започнете работата си по упростяването на аудиторските доклади? Мисля, че така бихте излязъл с добър пример за комисията. Имам още два въпроса. По въпроса за резултатите и ефикасността. Когато разработвахте плана за действие и стратегията за зелен растеж, взехте ли предвид показатели за резултатите и за добавената стойност? Използвахте ли такива инструменти? Вторият ми въпрос е свързан с опита ви в финансовата сфера – Заявихте, че по време на работата си там винаги сте работил за ефикасно управление на ресурсите и добър контрол. това прерасна ли в цели, на които може да се даде количествено изражение? Как може това да бъде приложено по отношение на европейския бюджет? Липсват ли според вас някои цели? Липсва ли според вас количествено изражение на някои цели? И ако има количествено изражение, пък как то може да бъде подобрено? По въпроса за упростяването. Има упростяване, когато се увеличи ефикасността, когато се избегнат и дублиранията. Трябва също така да не се създават и възможности за корупция в нито една институция. Според мен дори самата сметна палата трябва да се промени отвътре, подобно на всички останали институции. По въпроса за европейския бюджет, той трябва да се изразходва по-целенасочено за постигането на стратегически цели трябва в по-голяма степен да поставим акцента върху отделните законодателни актове. Към момента, въпреки че не съм член на Сметната палата, отбелязвам, че тя извършва един много мъдър преход, упражнява контрол не само върху финансовата страна, но и върху целият цикъл на економическото управление. Според мен най-важното е не само да се изготвят доклади, но и да се предприемат последващи действия по тях. За това и препоръките на сметната палата трябва да получават необходимото внимание. Те трябва да прераснат в по-добро изпълнение. Ценни, е, специалните доклади, които са толкова полезни, също трябва да бъдат упростени, трябва да бъдат изготвени по-бързо. Сметната палата трябва да разчупи, според мен, стереотипите. може би не е установен достатъчен контакт с националните сметни палати. Трябва да се активизира взаимодействието с тях трябва също така да се упражнява контрол, основан на взаимодействието. Имам предвид държавите членки. Трябва в по-малка степен да има дублиране на аудиторските дейности. Има и още един важен въпрос, който според мен трябва да решим. Преди се смяташе, че освояването на европейските средства е крайната ни цел. Днес трябва да признаем, че то само по себе си не е достатъчно. Трябва да се постигнат осезаеми резултати, които да прераснат в по-високо качество на живота. Трябва да поставим по-силен акцент върху отчетността за публичните ресурси и за ресурсите от други източници, като вземем предвид ефекта от тяхното разходване. Трябва да преминем от култура на разходването, на освояването към култура на по-ефикасното разходване и освояване. Трябва да започнем да играем водеща роля и при инвестирането на европейски средства, при преследването на стратегически цели по стратегията Европа до 2020. Благодаря. И аз се включих в списъка за задаващите въпроси. Имам три кратки въпроса. Първо, ако правилно съм разбрала, разбрах, че одитният орган на Малта е част от парламента. Тогава как гарантирате неговата независимост? Това ми беше първият въпрос. Втория. Неколкократно споменахте доброто управление, е, последователността, отчетността. Това е основна роля на Комисията по бюджетен контрол и на Европейската сметна палата. Ние имаме ангажимент относно прозрачността, който вземаме на сериозно. И доколкото знам, правителството на Малта, в което бяхте член, беше критикувано за това, че не публикува данни за публични разходи, например за генерирането на електрическа енергия в страната. Та въпроса ми е, каква е какъв е вашия ангажимент за увеличаване на прозрачността като член на Сметната палата и какви съвети бихте дали на други държави членки в тази насока? И третия ми въпрос е, е много личен по характер. Задавам го в собствено качество. През 2004 година нашите страни заедно се присъединиха към Европейския съюз. Аз подкрепях присъединяването на Чешката република в Европейския съюз и мисля, че щеше да ми бъде трудно да застъпя различна позиция, ако така трябваше да стане. Така че как така се е променила вашата позиция след като Малта стана член на Европейския съюз? Задавам този въпрос от любопитство, но е важно, за да видим вашата роля тук в Европа. Е, господин Бринкат, благодаря, госпожо председател. Е, ще ви обясня какво представляваше нашата одитна служба преди и днес. Разли... Е, съгласно предходната администрация, одитната служба беше към министъра на финансите, който пряко или непряко е, и, и пряко или непряко беше е, повлияна от Министерство на финансите, следователно не беше автономна. Администрацията, в която членувах през 1996 година, беше поела ангажимент за независима сметна палата в Малта. И от тогава, през 1997 година, променихме законодателството. Имаше подкрепа от страна на двете основни партии и от тогава генералният аудитор в страната винаги се назначава с консенсус на двете камари в парламента. По-настоящем одитната ни служба работи напълно независимо и никога не се е поколебала да критикува която и да било администрация в миналото, в настоящето и съм убеден, че това ще остане така и в бъдещето. А, така че никой в Малта не би поставил под въпрос резултатите от работата на одитната служба, освен може би някой, който е бил обект на нейната критика и аз ще продължа да застъпвам тази позиция, дори и моята кандидатура тук да не бъде одобрена. И, госпожо председател, вие споменахте е, публичните данни, които се разкриват. Понякога те съдържат поверителна информация и е трудно да се намери равновесието между поверителност а, и публични данни. Но когато се възлагат обществени поръчки от известен мащаб, е важно данните да се публикуват възможно най-скоро по две причини. От една страна да се а, има адаптиране към потреблението в обществото. И аз тогава бях член на комисията по държавните е, е, сметки, държавните разходи и застъпих следната позиция. Когато се сключат договорите и се възложат обществените поръчки, то тогава те могат да бъдат обект на разглеждане на съответната парламентарна комисия в Малта. Но докато не бъдат публикувани, те не могат да бъдат разгледани, защото парламентарната комисия не може да разглежда документи, които не са били официално публикувани. И Имаше поставен срок от октомври и ноември месец и той трябва да бъде спазен. Ако правителството публикува докладите следващия месец, Публикуването на данните за тези обществени поръчки ще трябва да се случи. Давам си сметка, че това може да доведе до противоречия в различни администрации, що се отнася до обществени поръч... поръчки в различните администрации. И така стигам до последния ви въпрос, който е напълно уместен. Никога не съм имам антиевропейски виждания. Позицията ми тогава беше, че присъединяването ни в този момент може би не е в най-добрия момент, но за разлика от ситуацията в други страни, ние никога не сме казали не или никога на присъединяване към Съюза. Напротив, казахме, че ако при е, всеобщи избори народът гласува, че Малта трябва да стане член на Европейския съюз, то тогава партията, на която съм член, ще промени позицията си от днес за утре. И не само, че променихме позицията ни, но и чрез нашите действия посочихме, показахме, че сме силно европейски настроени, изразявахме открито европейските позиции и също така ние сме активен член в Комисията за чужестранни европейски въпроси. Също така моя бивш колега, който беше министър. С него работихме в тясно сътрудничество, за да разпространяваме европейските идеи в Малта и да бъде тя един международен форум за тези въпроси. И ние сме изразявали нашите позиции в различни институции. И също така, когато бях министър, работих активно в различни министерски дейности. Също така работих заедно с комисара за климата, за да бъдем част от малкия е, екип, който участваше на КОП-21 в Париж за изменението на климата. И единственото ми опасение беше да бъда сложен в друг екип. Но ще разкажа една лична история във връзка с това. Историята засяга лице, чието име няма да споменавам. Един от най- един от най-известните личности в Малта беше професор Демарко. Запознахме се на вечеря при предишния президент. Тогава господин Демарко разпозна в мен един от най-ангажираните европейски проевропейски настроени е, членове на моята партия. И с него говорихме, че трябва да гарантирам, че във възможно най-висока степен моята партия ще работи съгласно европейските стандарти, за да се гарантира, че нашите действия, и трябва да кажа, че те от тогава са го показали, винаги сме били силно вярващи в европейската идея. И това е ясно от ангажимента, който съм поел не само лично аз, но и моите колеги в различни министерства. И това е било показано в различните междуинституционални среща. Така че тук нашите действия са били много по-красноречиви от думите. Не мисля, че някой би поставил под въпрос нашите действия, но вашия въпрос е напълно уместен. Разбирам в какъв контекст го задавате и затова ви благодаря за него. Председателката. Да, благодаря ви. Наистина действията са много важни и тъй като гласуването също е действие и за това реших да ви задам този въпрос. Последното изказване ще чуем сега. Закъсняваме малко с времето. Господин Шолтес, вие сте докладчик, имате думата за заключителни думи. Беседо, господ кандидат има... Благодаря. Кандидатът има богат опит, както в публичната администрация, така и в частния сектор – Работила е с различни източници на финансиране. Въпросът, който зададе господин Сарвама в началото във връзка с панамските досиета, господин Сарвама зададе въпрос за ролята на кандидата в този процес. Явно има проблем с превода. Може би не е нагласен добре каналът. Добре, тогава ще продължа на английски. Може би е по-добре така. Що се отнася до държавния и частния сектор и финансовите ресурси, вие имате много богат опит и е ясно, че вие вземате под внимание нашите опасения, свързани с независимостта на членовете на Сметната палата. И по отношение на въпроса на господин Сарвама, както и друга информация, информация, която сме получили от малтийски вестници, относно хилядите евро от европейски фондове. разпределени от вашето министерство. Тези фондове са отпускани на организации, които са членове на семействата, на някои от членовете на вашата партия. Вие имате важна роля в тази политическа партия и във връзка с това, как ще гарантирате независимостта ви като член на Европейската сметна палата, защото това е един от ключовете, ключовите въпроси, за стабилността и добрата репутация на тази институция. Така че ако накратко можете да ни убедите, че ще поддържате независимост, ще бъде добре господин Бринкат. Ще разгледам първо въпроса за независимостта. Трябва да кажа, че аз е, е, относно е, частния сектор, много хора се притесняват в тази област, защото много често мнозина не разбират как, как работи малтийската система. Задават ми въпроса как можете да работите в частния сектор и да сте член на парламента едновременно. В Малта, за разлика от други страни, членовете на парламента не работят на пълно работно време. Ние дори нямаме нормална заплата, а получаваме така наречени хонорари. Всички ние имаме семейства, които да храним и е, почти всички членове на парламента подхождат по по същия начин. В момента се води дискусия дали а, това да си член на парламента ще се разглежда като пълно работно време. Така че, обаче, за момента всички работим на частично работно време а, до момента, в който член на парламента стане член на кабинета или министър. Тогава вече той работи на пълно работно време. Аз не съм изключение от правилото, напротив, следвал съм обичайните правила, които се прилагат в моята страна. В Малта имаме система за деклариране на имущество и активи. Винаги съм бил един от най е, от членовете на парламента, които най-бързо са предоставили пълната информация за моето имущество и то в детайли, които е, според някои са ненужни. Понякога включвам твърде много детайли в тези декларации. Тази информация мога да предоставя и на комисията по бюджетен контрол, тъй като тя е обществено достояние. Ако вие не можете да достигнете до нея сами, ще ви я предоставя с удоволствие. И доколкото разбрах колегата господин Шолтес, той засегна въпроса за независимостта. Вече споменах работата си в Държавната комисия за публични средства. Също така споменах и други институции, с които съм бил свързан. Винаги съм казвал ясно, че тези институции не могат да бъдат надежни, ако не убедят общественото мнение в независимостта на своята работа. И когато това е било важно в комисията, на която е, бях член, включително и в комисията за външни работи, в а, една от тези комисии бях не председател, но бях заместник, нещо като заместник-председател и винаги съм имал една позиция и сме искали да имаме един глас, базиран на консенсус. Господин Шолтес спомена един конкретен случай, семейства и е, близки на хора, свързани с европейски фондове. Ако не се лъжа, вие говорите за един конкретен конкретен случай, който се отнася е, до Европейския фонд за регионално развитие. Това е, е свързано и с земеделските въпроси, кои, с които се занимава нашето министерство и парламентарния секретариат. Ще бъда ясен, никога не съм получавал жалби по този въпрос. Но в момента, в който тези твърдения ми бяха посочени, ако това се случи, ще отнеса въпроса до е, ръководните лица в Министерството относно надзора, за да се получи информация не само за съответните действия, които се възнамерява да се предприемат, а тези, които вече са предприяти. И е, Междувременно, тук трябва да кажа, аз не съм в правителството, така че не познавам точно какво се е случило през последните месеци, но в медиите а, имаше статии, че въпросът се разглежда от независима институция, в която участвах при нейното създаване и съм сигурен, че той ще бъде изчистен. Така че, фактът, че задействах обичайния механизъм, както винаги, гарантира, че дори в този случай, случай съм действал без да оказвам предимство на никого. Когато съм получавал жалби, оплаквания, дори анонимни писма относно въпроси за злоупотреби с фондове, с фондове за рибарство, винаги направо съм ги отнасял към съответните надзорни органи в нашата комисия. Винаги съм го правил и дори ако остана член на Малтийския парламент, ще продължа да работя по този въпрос, защото а, това е част от прозрачността, която прилагаме на практика. Председателката. Благодаря, господин Бринкат. За жалост не разполагаме с повече време. Сигурна съм, че ще има още дискусии. Продължаваме с изслушването на следващия кандидат. Благодаря. Okay, uh, so we go on with the third here. Председателката, продължаваме с третото изслушване за днес. Приветствам тук господин Жуао Фигерейдо. Извинявам се, че ви накарахте да чакате но както знаете тези изслушвания винаги траят дълго, има много въпроси, със сигурност ще има много въпроси и към вас. Ще ви помоля да започнете с вашето изказване, след което докладчика ще направи заключително думи. Имате думата. Благодаря и добре е дошъл. Muito obrigado, eh, Sra. Presidente, por me dar a palavra. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. В встъпителните си думи ще се изкажа на френски и на английски. За мен е чест да съм пред вас като кандидат в Европейската сметна палата, но преди това това е огромна отговорност. На първо място, тъй като Европейската сметна палата има много важно значение в институционната система на Европейския съюз, а и на второ място си давам сметка колко комплексни са нейните функции, свързани с различните правомощия на сметната палата. Това е и огромна отговорност, тъй като става въпрос за заместване на настоящия член член на Португалия в Сметната палата. И тук трябва да благодаря на, на Витор Калдейра, който по време на своите функции е, и като председател, избран от своите колеги, е, беше член на палатата по време на три последователни мандата. Ето защо смятам, че моята кандидатура съдържа огромна отговорност. Ще подчертая причините, според които смятам, че заслужавам вашето доверие. Смятам, че от първостепенна важност да имаме заедно взаимоотношения, основани на доверието. Ще започна като откроя някои основни елементи от професионалния си път, след което ще се съсредоточа върху това, което ме мотивира да кандидатствам за тази функция. Работя в държавния сектор от 38 години. И в държавния сектор съм изградил цялостната си кариера, тъй като работата за публичния интерес винаги е била нещо много важно за мен. Днес аз съм магистрат и съм член на Сметната палата в Португалия. Работя това от 8 години. В качеството си на магистрат в Сметната палата работя с много важни обществени поръчки, но и по изпълнението на европейското законодателство. Отговарях за одити за съответствие и също така одити за създа... установяване на финансови отговорности. Също така участвах в одобрението на становището на Сметната Сметната палата относно относно което беше предназначено за парламента. Преди това участвах в различни сектори, свързани с публичната администрация. Имах отговорности, свързани с планирането, изпълнението и контрола на бюджетите, и то бюджети от огромно измерение. Също така заемах правителствени функции в Министерството на финансите. Бях секрет, държавен секретар за дър... публичната администрация. Смятам, че е, имах важна роля за значителни реформи в държавната администрация на Португалия. Имах важно участие по отношение на управлението на публичните финанси в Португалия. И е, също така в, като част от правителството, имах тясни взаимоотношения с парламента в пленарна сесия и в комисиите. Госпожо председател, уважаеми членове, сега позволете да представя какво ме мотивира за това да имам най-ефективен принос за новите ми функции. Вярвам силно в европейския проект и в принципите и ценностите, които, са, които го ръководят от самото му начало. Опазването на мира в Европа, благосъстоянието на европейските граждани, силно и балансирано развитие на различните региони и държави членки и също така единен международен глас. Европейския съюз в момента е изправен пред значителни и многобройни предизвикателства. Обеден съм, че Държавите и народите в Европа могат да преодолеят тези предизвикателства единствено ако останат единни. По време на професионалната ми кариера, дългогодишна при това, многократно съм се убеждавал, че Доброто финансово управление е много важно за финансовия контрол и одита. Също така за мен особено важна е правовата държава, но трябва да поставим акцент върху економията, ефикасността и ефективността на изпълнението на политиките, програмите и дейностите. По този начин ще гарантираме по-доброто обществено управление, което да бъде по-прозрачно и отчетно пред гражданите. Вярвам дълбоко, че ценностите, които насочват Европейската сметна палата, по-специално независимост, безпристрастност, почтеност и колегиалност, са спазвани в хода на годините на работата на сметната палата. Възможността да работи в нея, в сърцевината на европейския проект е едно ново предизвикателство за мен. До сегашният ми професионален опит, според мен, ме прави подходящо за тази роля. Обеден съм, че трябва да продължим диалога и сътрудничеството с Европейския парламент в Сметната палата. Е, смятам, че той е основен партньор за нас. Сметната палата е независима и по този начин ще продължи да разглежда вашите искания и потребности. Тук трябва да се постави акцент върху диалога между висшите одитни институции в държавите членки, като е, същевременно се зачита тяхната независимост. И на последно място ще се стремя да съм в услуга на европейските граждани, доколкото мога. Европейската сметна палата трябва винаги да мисли за гражданите, като по този начин допринася за увеличаване на тяхното доверие в европейските институции. Благодаря ви много за вашето внимание. Председателката благодаря много. Благодаря за това изказване. Със сигурност ще има допълнителни въпроси. Първо ще дам думата на Петри Сървама за въпрос. Заповядайте. You, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Фигуеро, благодаря за вашите бележки. В писмените ви отговори. Това, което сте ни казал е, че планирането на одитната работа на Сметната плата според вас би могло да се разшири, за да включва анализ на вътрешните контролни системи за управление на финансовите потоци на Съюза, разделени по тема и държава членка, като по този начин се покрити потенциалните високорискови области. На мен това ми звучи много обещаващо, но моите въпроси към вас са следните. Бихте ли могъл допълнително да кажете малко повече за първо политическото значение и важност лично за вас на съществуването на напълно прозрачна информация за това по какъв начин се изразходват европейските средства в държавите членки. И второ, до каква степен вие сте отдаден лично на това да се увеличи и да се получи пълна информация от държавите членки по географски признак. Благодаря. Давам думата на а, нашия кандидат. Заповядайте, казва председателката. Благодаря, господин Савама. Да, вие сте прочело това, което аз написах в своите писмени отговори на въпросника. разработих тази тема, защото ми се струва, че ако имаме един общ подход към системите на контрол около Европа и като се има предвид, предвид системите на европейско ниво, онези, които съществуват на национално ниво, и като се вземе предвид, че имаме независим външен контрол. Но също така, като не забравяме, че имаме и вътрешен контрол, има усилия, което трябва да бъде развито и на мен ми се струва, че Европейската сметна палата може да поведе това движение към по-добро оползотворяване на всички тези различни системи за контрол в Европа. Става въпрос за използването им от гледна точка на това да получим повече ефективност, ефикасност, да можем да реализираме економии при общото управление в Европа на всички тези системи. На мен ми се струва, че дори Европейската сметна палата трябва да разработи подход – заедно с националните институции. Разбира се и с водещите одитни институции по отношение на вътрешните системи, за да може да се използват всички знания и всичката работа, която се извършва от Сметната палата. Това за мен означава, че е важно да се постигне по-високо ниво на използване на тези системи и механизми в Европа. Ако направим това внимателно, да, ако го направим, ако разработим определени методологии и ако следваме същите принципи, може би в бъдеще ще можем да постигнем по-надежна информация на всички нива, като това включва и различните нива в Европейския съюз. Струва ми се, че с този отговор към вас отговарям на първата част на вашия въпрос за политическото значение на напълно прозрачна информация, която се събира от страна на държавите членки. И когато ме попитахте когато зададохте втория си въпрос. Какво е нивото на моята лична ангажираност към разработването на това? Аз разбира се мога да кажа, че ще го направя, но не трябва да забравям, че Европейската сметна палата работи на принципа на колегията. Поради тази причина от мен може да се очаква да направя предложение, да обсъдя темата с колеги и да изчакам да бъде взето решение от цялата колегия. Аз не съм само член на Европейската сметна палата. Аз съм един от членовете на Европейската сметна палата и трябва да работя със своите колеги. А колегите ми, сигурен съм, имат свое собствено мнение по част от тези неща, затова трябва заедно да оформим свое мнение като независима сметна палата. Господин Саварма, благодаря за вашия отговор, но точно за това ви питам. Да, наистина принципът е този на колегия, но има само 28 члена и а, вие сте един от тези членове, затова иска да чуя точно вашето мнение по въпроса. Благодаря. Председателката, благодаря. Да, думата на Инес, заповядай. Благодаря много, госпожо председател. Бих искала да приветствам господин Фигередо тук в нашата комисия. Като гледам вашата биография, мога да видя, че сте работили доста с системи по отношение на различни наказателно наказателни процеси, също така сте работили против престъпления. Сега е момента да спра да се шегувам. La impresionante experiencia que tiene usted en distintos ámbitos público-privado. Вие имате доста опит в обществения и частния сектор и то в някои от най- тежките времена на публичната администрация. Имаше сериозни опити за рационализация в Португалия и затова моят въпрос е вашия опит в Сметната палата на Португалия. Възоснова на него, дали бихте могли да ни кажете какво смятате по отношение на взаимоотношенията на правителствата и националните сметни палати, т.е. тогава, когато сметните палати упражняват одит върху правителствата, смятате ли, че а, вие сте пример, защото при вас е имало доста значими разследвания във връзка с структурните фондове. Та моят въпрос е, как вие виждате това взаимоотношение? Дали може да набележите определени неща, които трябва да бъдат набелязани във връзка с инвестициите или бюджета и по какъв начин националните сметни палати могат да подобрят изпълнението на европейските средства, използването на европейските средства. В Брюксел изпълнението е поверено на държавите членки, така че по какъв начин смятате вие този процес може да бъде подобрен? Освен това, как смятате, че може да се подобри несъответствието, което в момента съществува във връзка с изпълнението на бюджета? Тогава, когато говорим за съфинансирани бюджети в много случаи, ние откриваме, че от една страна Брюксел пречи Извинявайте. Брюксел намалява публичните задължения с помощта на своите финанси, но пък от друга страна изисква съфинансиране от страна на държавите членки. Така че това са моите два въпроса към вас. Заповядайте. Благодаря за зададените въпроси. Те са доста сложни. Ще си позволя да отговоря на френски, защото разбирам испански, но не бих си позволил да го говоря. Въпросите, които ми зададоха, се отнасяха до това как да се използват европейските фондове и тук каква може да е ролята, която да имат националните сметни палати за по-доброто използване на европейските фондове. Тук на първо място бих казал следното. Като имаме предвид случилото се в моята страна, трябва да кажа, че този въпрос не е толкова важен за Португалия, защото в Португалия процента на използване на европейските фондове винаги е бил висок. Това винаги е било така. Но Зная, че в други държави членки наистина съществуват проблеми по този въпрос и те водят до сериозни последици за цялостното използване на европейските фондове. Знаем, например, че има фондове, че когато има фондове, които не са добре разходвани и използвани, то тогава не може да се реагира бързо на нови ситуации. Това води до известна скованост на бюджетните механизми на Европейския съюз. И така, каква може да бъде ролята на, Европ... на Сметната палата? Това беше вашия въпрос. и тук във връзка с въпроса, зададен ми от господин Сарбама, бих казал следното. Когато имаме дадена роля, има пространство за развиване на отношенията между Европейската сметна палата, Европейската е, националните сметни палати, които са висши институции за контрол. И, тази конкретно, и това пространство е, е конкретно за планирането на одитните дейности. Тук е важно да има сътрудничество, за да се избегне дублиране на използваните способи. Но също така това сътрудничество е важно, за да може е, сметна, Европейската сметна палата да може да има повече свобода да е, помисли какви други цели да преследва. Ако имаме по-добро сътрудничество, особено при планирането на одитните действия, сътрудничество между Европейската сметна палата и висшите контролни институции, тогава, мисля, ще имаме по-добро използване на фондовете. И също така, в мрежата на висшите контролни институции има много възможност за подобряване, тъй като тук ситуацията е пирамидна. Та, мрежата за висшите контролни институции може да им помогне да разработят в съответните държави дейности, които са предназначени за подобряване на използването на европейски фондове. Защото тук има големи разлики между различните държави членки. Не знам дали отговорих на въпроса ви, госпожо Сандер. Относно втория ви въпрос за прилагането на фондове в случаи, в които фондовете са предмет на споделено управление между европейски орган и национален орган. Тук също смятам, че имаме възможност за засилване на сътрудничество между Европейската сметна палата и националните висши контролни институции. Като казвам това, не казвам, че нищо не е направено до тук. Напротив, Направено е, но казвам, че трябва да се даде допълнителен тласък на тези усилия, за да се постигнат по-добри резултати. Имам достатъчно опит в тази област, за да знам, че когато се пристигне в дадена институция, вече има много добре разработена работа, вече има добро диагностициране на срещаните трудности. И аз си давам сметка какви биха били трудностите за развиване на тези мрежи за сътрудничество. Благодаря. Uh, давам думата на следващия колега. Благодаря, госпожо председател. Въпросът е по вашата презентация, която смятам за много добра. Искам да ви поздрави с това, че имате най-дългото име от всички кандидати за Европейска сметна палата, които някога сме изслушвали. Моето е доста кратко, затова малко ви завиждам. Също искам така да ви поздравя върху за вашето CV. Всеки, който го е прочел, не би трябвало да има някакви съмнения за вашата независимост и за вашия опит. Вашето CV е доста впечатляващо и за това моя въпрос е как вие гледате на Европейска сметна палата, на начина по който тя работи, как би могла да се развие в бъдеще. Например, ние доста в тази комисия говорим за това, дали не можем просто да спрем да измерваме съответствието и да започнем да измерваме, да речем, изпълнението. Идеята е по какъв начин да правим повече и за това си мисля, че тъй като вие сте аудитор от много години, би било интересно да чуем какво е вашето мнение, ако бъдете избран, дали ще подходите традиционно, повече да се интересувате от съответствието, или ще целите реформи в Европейската сметна палата и ще искате да измервате, да речем, изпълнението и да промените начина по който в момента работи сметната палата. Имате думата, казва председателката. Благодаря, господин Вовен. Сега, във връзка с моето име, за съжаление, в Португалия така или иначе имената като цяло са дълги. Говори се без микрофон, но продължава оратора. За съжаление, можем да имаме три, сем, три имена в моето семейство. Всички сме с дълги имена, но обикновено използваме само своите първи и последни имена. Моето име е Жуан Фигейредо и може да го използвате заедно с моята кариера. Мисля, че въпросът, който вие ми зададохте, е свързан с идеите, които бих могъл да разработя във връзка за бъдещето, във връзка с бъдещето на Европейската сметна палата. Има доста дълъг диалог и беше година на дълги размишления в Конт. Чух няколко дебата, прочетох и няколко документа. Спомням се един документ, който сте одобрили през 2014 година, свързан с бъдещата роля на Европейската сметна палата. И опасявам се, аз няма да бъда толкова оригинален. Вие сте говорили по тези теми преди толкова много време, така че на мен ми се струва, че няма как аз да предложа съвсем нови идеи. Ако обаче ме попитате, аз бих казал, освен това в португалския парламент, когато имах изслушване там, за да бъде избран да дойда тук. Те ме попитаха за бъдещата роля на Европейската сметна палата. Ще ви дам отговора, който дадох и на тях. Първо смятам, че трябва да имаме предвид, че Европейската сметна палата е една от институциите на Европейския съюз. Когато говорим за настоящето и бъдещето на институциите, и като се пред, че това е една от институциите на Европейския съюз, на мен ми се струва, че основният проблем, с който се сблъскват институциите, за мен като европейски гражданин, е следния. Определена липса на доверие от страна на гражданите. Аз мисля, че Европейската сметна палата също така трябва да подходи много внимателно към тази тема. Те трябва да внимават по отношение на това доколко е съответстваща тяхната работа, какви са техните резултати и ако е необходимо, Европейския, Европейската сметна палата не може да произведе доверие към другите институции, то въпреки това може да произвежда достатъчно качество и навременна информация, която да позволи да се засили доверието в другите институции. Мисля, че това е въпросът, който и самата сметна палата в момента разглежда. А какво може да направи Европейската сметна палата, за да допринесе за засилването на доверието в другите институции? Струва ми се, че ние имаме приоритети, диктувани от настоящето, но също така трябва да започнем да разглеждаме приоритетите в бъдеще и да помислим какви са приоритетите във връзка с самото функциониране на Сметната палата. От гледна точка на настоящето, аз се опасявам и вие сигурно ще се съгласите с мен, че трябва да продължим да работим по стратегията 2020. Трябва да продължим да правим оценка на многогодишната финансова рамка трябва да подходим внимателно към определени политики, да речем миграция и сигурност, финансовата криза, измененията в климата. И от гледна точка на бъдещи приоритети има две основни идеи, които имам предвид. Първата. Бюджет, който се фокусира върху резултатите. Знаем, че бюджета извършва подготвителна работа и съответно Сметната палата трябва да подпомогне. Тоест, Европейската сметна палата трябва да подкрепи всички действия на комисията във връзка с финансова регулация и създаване на по гъвкъв и последователен съответстващ подход спрямо европейските приоритети, както и всички останали усилия на комисията. Също така обаче има развития, които а, засягат самата сметна плата и върху които сметната плата трябва да помисли. Да речем, а, разработване на подхода, обвързан с изпълнението. Въпроси, свързани с нови продукти, които се появяват наскоро така наречените landscape прегледи и специални доклади. Също така трябва да сме особено внимателни във връзка с времето, в което излизат определени доклади. Няколко пъти това вече беше споменато. Трябва да се засили диалога с съда, особено по отношение на планиране на одитната дейност. сигурен съм, че всичко, което казвам, не е ново тези идеи вече са част от мисленето на всички членове на Европейската сметна палата и ако одобрите моята кандидатура и ако аз бъда наистина номиниран, аз ще работя по тези теми. Благодаря, казва председателката, благодаря за вашите идеи. В съответствие с своята впечатляваща професионална характеристика. Вие говорихте за две неща и за изпълнението, и за контрола, и за одита, така че ще е интересно как ще можете да съчетаете своя двоен опит. Сега обаче трябва да преминем към гласуването, така че ще помоля нашия доклад, че господин Шолтес да каже някои думи в заключение и ако има нужда от въпроси да ги зададе. Ще бъда съвсем кратък. Много Впечатляващо бе изложението ви. Нямам никакво съмнение в качествата ви. Показахте, че осъзнавате пред какви проблеми и предизвикателства е изправена Европейската сметна палата. Надявам се, че ще приложите и някои добри практики, с които сте се запознал в португалската сметна палата. Европейската и в съда, в който сте работили в Португалия. Европейската сметна палата не е съд, но все пак може да приложите някои от тези практики и там. Надявам се, че в бъдеще на ниво законодателство тази институция ще разполага с повече правомощия, че ще може действително да влезе един вид в ролята на съд, тъй като въпросът за отчетността е изключително важен. Важно е според мен да се засили ролята на Европейската сметна палата, да се увеличи нейното влияние, особено като се има предвид, че някои от специалните доклади, някои от препоръките на палатата трябва да бъдат взети предвид и по тях да се работи сериозно и отговорно. Председателката, благодаря ви. Надяваме се да ви видим скоро отново. Заповядайте. В уводните си думи казах, че за мен е чест да съм днес сред вас. Предстои да вземете своето решение. Вие сте народни избраници, представлявате европейските граждани. Ще приема изхода от вода тук, но тъй като за мен е чест днес да съм сред вас, нека кажа, че за мен бе чест също така към мен да се обърне с въпрос член на Европейския парламент, който е и бивш председател на Върховната одитна институция на държава членка. Председателката моля сега всички унези, които не са депутати, не са асистенти и не работят в секретарията на комисията, както и всички унези, които не могат да гласуват, нямат право да гласуват, да напуснат залата. Ще прекъснем за 5 минути, след което ще преминем незабавно към електронното гласуване. Моля, проверете дали